Нека да не гледаме снисходително на Украина. Нека да дадем възможност да се развие и след това да вземе решение дали да се придвижи по-близо към Европейския съюз или да остане независима. Благодаря, господин Мелцър. От ЕНП господин Гадер има думата за